Председателят. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, приветствам ви най-сърдечно в началото на следобедното заседание. Това е последното ни заседание преди Коледа и Нова година. Позволете ми да поздравя Съюза за жертвите от войната и насилието в Баден-Вюртенберг, начало с техния председател. Поздравявам най-сърдечно нашите гости. Okay, meine Ausführungen zum Protokoll erfolgen später. Малко по-късно ще ви запозная с някои подробности около протокола, но нека сега да започнем с случаите на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Първата